правата на човека и демокрацията са все по-застрашени по света поради войни, поради бедност, поради кризи, е, поради корупция и поради продължаващото съществуване на диктаторски и тоталитарни режими. Много е важно да имаме по-ясна представа за мерките, които се предприемат в трети страни. Докладът е разделен на три части. В първата част се занимавам с инструментите, използвани от Европейския съюз за насърчение на правата на човека и демокрацията в трети страни и обяснявам как можем да постигнем по-добри резултати – ако намерим начин да увеличим ефикасността на тези инструменти до максимум. Преди няколко години Европейския съюз засили действието на някои инструменти, които му дават възможност да постига влияние в света по въпросите за правата на човека и демокрацията. Диалозите по правата на човека са един от основните елементи, по които работим тук. Е, и по които се работи в делегациите на Европейския съюз. Дошло е времето Европейския съюз да се съсредоточи върху приложението. И това е основното послание е, на първата част на доклада. Както виждате, тази част е разделена на няколко подчасти. Важно е, е да подхождаме сериозно към годишния доклад а, на Европейската служба за външна дейност, прият от доклада. А, следва той да бъде по-аналитичен, а не просто описателен. Трябва ни анализ, за не просто изреждане на факти. Другият важен въпрос е нашата позиция по новия план на действие, който ам, изисква доста внимание и усилия, за да се постигне резултат. След това разглежда всички инструменти, които Европейския съюз използва, за да насърчава правата на човека и демокрацията в света. Говоря за мандата на специалния представител е, по правата на човека, за стратегията страна по страна, е, фокусните точки, диалога с трети страни, насоките по правата на човека и така нататък. По всеки един от тези инструменти е, правя препоръки. Мисля, че е хубаво да се правят препоръки. И тези препоръки стават част от позицията на Европейския парламент и се надяваме те да помогнат за увеличаването на ефикасността на мерките Вземайки предвид, че външната политика може да бъде разглеждана и като инструмент за, сам, сама по себе си, като инструмент за насърчаване на правата на човека и на демокрацията, се съсредоточавам върху тези две измерения към края на първата част на а, доклада. Основното послание е ясно, надявам се, именно трябва да използваме е, максимално добре е, всички политики, с които разполагаме във външен план, да, да се засили е, спазването на правата на човека и демокрацията в трети страни. Тук говоря и за политиката за развитие, и за политиката за разширяване и за добросъседство, които имат възможност да допринесат качествено за засилването на правата и на демократичността. Участваме и в многостранни страни, и в тя, многостранни организации, и в тях Европейския съюз трябва да бъде активен и да има обща позиция. Много е важно да се остави достатъчно време за подготвителните дискусии, дискусии с трети страни. Другите две части на доклада се съсредоточават върху правата на човека втората и демокрацията третата част. И трябва да се обърне особено внимание на демокрацията. Във втората част се занимавам с основните вектори на действие. Смъртното наказание, свободата на мисълта, свободата на вероисповеданията, правата на жените, правата на децата. Това са няколко от основните насоки, които споменавам в този контекст. Разбира се, няма възможност да се изредят всички е, видове признати права, нито да се изредят всички насоки, в които може да действа Европейския съюз. Е, целта не е тук да се изрежда безкрайен списък от елементи. Затова моля колегите да не добавят прекалено много тук. Просто трябва да се е, насочат, да, да се поставя дарени върху няколко елемента. След това, факта, че насречаването на демокрацията до сега е било вторично по значение в политиката на Европейския съюз спрямо от третите страни, Подчертавам това и казвам, че е важно да се е, дава подкрепа за демократизиране и за консолидиране и укрепване на демокрацията. В 75-та точка казвам, че демокрацията и правата на човека са тясно свързани и няма как да има права на човека без демократичен режим. Мисля, че това е повече от ясно. Няма какво да го подминаваме не, и не трябва да го а, представяме като нещо относително. Демокрацията има много измерения отвъд процеса на изборите. Но моментите на избори са а, точките, в които се събират а, въпросите за демокрацията и правата на човека. Изисква се и безпристрастност на администрацията, върховенство на закона и така нататък. За това е важно да няма преследване на представители на гражданското общество, които се борят за засилване на правата. Това са основните елементи, които включвам в проекта доклада. Европейския съюз може да използва по-добре инструментите, кои, с които разполага и трябва да се съсредоточим именно върху това. Важно е да сме и последователни в своята работа. В точка трета казвам, много е важно да има последователност между външната и вътрешната политика на Европейския съюз, за да можем да бъдем силни в международен план – и да имаме влияние в трети страни. Тази последователност е особено поставена под въпрос сега с кризата с бежанците, но тук трябва да се каже, че не този доклад е мястото да се разреши кризата с бежанците. Така че, колеги, моля ви се, не под... имайте това предвид. Не е това въпроса. Тъй като а, а, всъщност, всъщност този доклад се отнася до трети страни. А правата на човека в Европейския съюз са в компетенциите на комисията Либе. Така че нека да не им изземаме функциите. Знам, че има такова изкушение да се включат тези теми и тук, но а, е, моля ви, не дейте. Много ви ще се радвам да работя в доклад, с докладчиците в сянка, някои от които са а, тук. Вече сме говорили по а, темата с някои от тях, срещали сме се и с представители на гражданското общество и на службата за външна дейност. Спирам до тук, защото а, се разпрострях. Просто исках да обобщя съдържанието и да очертая рамките на нашия диалог. И е много важно докладът да бъде разбираем, ясен, а не да бъде е, поредния сбор на фрази, които се намират в безкрайно много други доклади. Е, и вземайки, вземайте това предвид, когато е, подавате изменения за допълнение. Благодаря, господин Преда. Давам думата на докладчиците в сянка. Малко да е, ни стига времето, така че бързо. Госпожа Полста от групата на социалистите и демократите и след това господин Демесмакер, Екаре. След това госпожа Лох Билер от е, Зелените. Имате по две минути. Благодаря. От името на господин Пансери. искам първо да поднеса неговите извинения, тъй като той не може да присъства днес. Той е на посещение делегация на парламента в чужбина и аз ще прочета неговата позиция. на Първо, той благодари на докладчика господин Преда за свършената до тук работа. Като бивш докладчик за годишния доклад за правата на човека за 2013 година, казва той, много добре знам какво е значението на този доклад и се надявам, че ще продължим да работим по същия положителен и конструктивен начин, както работихме по предходния доклад. Европейския парламент винаги е смятал, че годишният доклад по правата на човека е важен инструмент и за оценка, и за информиране на европейските граждани за състоянието на политиката, провеждана от Европейския съюз в областта на правата на човека и демокрацията. Затова приветствам факта, че в първия вариант на текста и вече има ясни препоръки към Европейската служба за външна дейност, що се отнася, например, до ролята на европейските делегации, на фокусните точки, е, необходимостта да има ясни измерими показатели е, за изпълнение на насоките, да се наблюдава и изпълнението на клаузите за правата на човека в международните споразумения Европейския съюз трети страни и да се обръща повече внимание на защитниците на правата на човек. И така има доста положителни елементи, но аз имам и няколко коментара, свързани с структурата и съдържанието на доклада по структурата. Разделението на, на главите е малко неясно. Заглавията са твърде общи и темите не са достатъчно ясно разпределени и тук искам, предлагам по-скоро да използвам математичния подход от миналата година. По съдържанието трябва да вземем предвид, че някои въпроси, които са приоритетни за групата на социалистите и демократите, които са международно признати в областта на правата на човека, не са включени тук. Ще дам примери. Правата на жените и момичетата, връзката между правата на човека и развитието, връзката между правата на човека и корупцията, правата на хората ЛГБТИ, сексуалните репродуктивни права, правата на хората с увреждания и, прав... и действията на Европейския парламент по правата на човека и ролята на междупарламентарните деклара... делегации. Председателката можете да изпратите документа на господин Панцери на докладчик. Така че, моля, приключвайте. Измененията на социалистите и демократите ще се занимават с тези въпроси. Ще имаме възможност да обсъдим темата и на предходните заседания на докладчиците в Сянка. Това е от името на господин Панцери. Благодаря. Благодаря, госпожа Пост. Господин Демес Макер. Благодаря. Ще се опитам да спазя времето си за изказване. И аз искам да благодаря на докладчика, искам да го поздравя за неговия подход. Ясно е, че няма как това да стане пълен писък, в който се покрива всичко, така че трябва да се подберат най-важните въпроси. Докладът е важен, тъй като правата на човека са основен стълб на Европейския съюз и това трябва да продължи да е така. Има инструменти и тези инструменти са много важни. Докладчикът го е казал и е обърнато специално внимание на това. И ако ми позволите, нека да се спра на няколко конкретни елемента. Бих искал да кажа, че е важно Европейския фонд за демокрацията да се използва като източник на подкрепа за обществата в съседните на Европейския съюз страни. Съгласен съм, че има нужда от един по-разширен механизъм, който да ни помага да следим диалога по правата на човека и че този диалог на места трябва да бъде преразглеждан. Също така ни трябват ясни оперативни насоки. Съществуват вече такива насоки в Европейската служба за външна дейност, но мисля, че те трябва да бъдат направени по-оперативни. Съгласни сме с положителното, положителната оценка, що се отнася до назначаването на специален представител по правата на човека, но не съм съгласен с вас напълно, що се отнася до онова, което казвате за последователността между вътрешната и външната политика а, по темата. Не мисля, че това е подходящия доклад, в който да се занимаем с тази тема. Разбира се, това е важно от гледна точка на уважението към Европейския съюз. Не можем да сочим други страни и да ги критикуваме, без да гледаме себе си в огледалото. Въпрос на достоверност. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Лохбилер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на господин Предър за толкова изчерпателния доклад. Също така се радвам, че господин Преда е организирал среща за консултации с гражданското общество. Тя беше много информативна и полезна. По съдържание. Според мен стесняващето се място, на гражданското общество и условията, в които е, работят активистите за човешки права, трябва да намери по-голямо е, отражение в доклада. Ще направим е, предложение за изменения в такъв смисъл. Също някои секторни политики се споменават в доклада. Моята група би искала да се разшири тази тема. Примерно мигра... темата миграция – там могат да се засегнати въпросите за човешки права, за управление на границите и презаселване. Економически и културни права, бизнес и човешки права, това са теми, които също могат да бъдат подчертани, както и е, безнаказаността и необходимите мерки в международното право. Те са споменати, но смятам, че трябва да се разгърнат. Има някои въпроси, които липсват от е, проекто текста, а би трябвало да бъдат включени. Например, човешките права и технологията. Е, съвсем скоро бе прият много добър доклад по тази тема. Въпроса за националните институти за човешки права, политиките за борба с е, тероризма, трафика на с хора. Съвсем е, кратко е споменато, е, но в края на краищата това е най-лошата форма на нарушение на човешките права. Заграбването на земи също и нарушаването на човешки права при спортни събития. И още един въпрос е въпроса за графика. Този проект доклад се отнася за 2014, а ще бъде прият в края на 2015. Може би е, в бъдеще ще е добре да се отразят е, и събития от е, човешките права не само за предходната година, но и за годината, в която се приема съответния доклад. Може би така той ще предизвика и повече внимание. Благодаря, госпожо Лохбилер. Сега даваме думата на представителите на Генерална дирекция за развитие и сътрудничество. Нека първо на вас да ви дам думата, защото така се развива заседанието ни. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко искам да благодаря на докладчика за отличния доклад. Действително, там са казани е, прекрасни неща. Много добра работа е извършена от целия екип на докладчика. Два бележки имам за момента съвсем накратко. Първо, да упомена факта, че комисията е приела план за действие е, миналата седмица, който е много основен и важен компонент. Е, тук се спомена, че се говори за 2014, а сега вече сме към края на 2015. Действително това трябва да се отчете и този елемент, който ви споменам също. Второ, как подхождаме към въпроса за човешките права? Това е нещо, по което работим и за нас е много важно. Миналата година приехме един инструмент за изтъкване или слагане на дневен ред на човешките права да се включи той в всички различни програми, а също така създаваме един пакет, който включва информация от колегите от делегациите за прилагането на този подход, възможностите за подкрепа тук от Брюксел и капацитетите е, и е, експертите, опита, който можем да е, дадем на колегите ни на място, за да могат да включат идеите за сътрудничество там. Това е много е, силен момент, който започнахме да работим миналата година и който сега разгръщаме. Това е. Мисля, че ми мина вече времето от две минути, така че приключвам. Благодаря. Председателката, благодаря. Сега давам е, думата на заместник директора за много е, странно сътрудничество в службата по външна дейност. Благодаря съвсем накратко. Приветствам нашия доклад. Отлични контакти имахме с господин Преда в последните седмици и неговия екип. Много се радваме, че имаме такава форма на сътрудничество и приветстваме подобно сътрудничество. Надяваме се, че ще продължим и в този дух. Във всички случаи ние сме готови да го правим така, както сме го правили до сега. Много сме е, по съдържанието, съгласни сме с подхода на господин е, Преда, покриват се много въпроси, но не пределно изчерпателно. Има е, ред вече много интересни препоръки и предложения в доклада, свързани особено с нашите инструменти – и тази така изчистена структура отговаря още по-добре, отколкото един много подробен доклад. Вече оглеждаме препоръките, мога само да спомена примерно въпроса с годишния доклад. Там има ред конкретни препоръки. Определено сме съгласни, че има какво да се подобри и се надяваме, че ще успеем да го направим. Плана за действие е нашият основен инструмент. Той се приема през юли в сътрудничество с Генерална дирекция ДЕВКО. С тях ние работим в тясно сътрудничество. И, както се казва в доклада, сега основното предизвикателство е прилагането на този документ, който е много, много обширен. Има и други интересни предложения за инструментите. Ще се върнем е, по време на следващата ни среща и ще ви говорим и за това как се развива изпълнението. Благодаря. Благодаря, че толкова кратко представихте добро обяснение на нещата. Господин Преда зае определена линия, ние го подкрепяме, да бъдем активни, а не да струпваме всички въпроси, свързани с темата. Сега, господин Преда, ви давам думата за последни коментари. Примерно за 40 минути, нали? Ами, максимум 7, 7 ако ми позволите да кажа. Благодаря на колегите, е, включително и на представителите на службите на комисията за техните изказвания и за коментарите. Що се отнася до мнението на колегата Панцери, определено можем да изчистим така доклада, да го направим по-ясен. Аз съм за това. Аз и казах, че е, искам в края на кращата да излезем с нещо, което да се чете лесно, защото ако направим един нечетяем текст ще успеем да излезем с доклад, но няма да постигнем целта си, т.е. да стигнем до обществото. Да, ако не може да се чете текста, какъв е смисъл? Моята, моята амбиция е да направим нещо, което да има достатъчно солидно съдържание и да е лесно за четене. Е съвсем нормално създадено текста, не само за експертите. После, естествено, ще има тук зависа е, много. съгласявам с бележките на госпожа Лох Билер и нейните предложения. Е, ще има, разбира се, допълнение от е, Комисията за развитие. За това не съм и вкарал някои моменти, които със сигурност ще дойдат от там. Връзката между въпроса за правата и някои определени проблематики, които се занимават е, колегите от Комисията за развитие. Аз знам какво мога да очаквам от тях, защото работя много с тях. Благодаря и на господин Демесмакер. Е, да, определено, абсолютно отчитам колко важен е Европейския фонд за демокрация. Нашите политики е, имат отношение към нашето реноме, разбира се, и аз е, съм готов да търсиме начини да подобрим е, това. Госпожа Лохбилер, убедена съм. Първо, благодаря ви, че толкова активно участвахте в диалога също с гражданското общество. Това ми достави голямо удоволствие и с удоволствие ще продължа да работя с вас. Съгласен съм с измененията, които смятате да подадете за по-добро представяне на гражданското общество и всичко друго, което вие казахте. Въпроса за борбата с безнаказаността. Националните институти за човешки права борбата с тероризма и така нататък. Напълно открит съм към вашите формулировки и предложения, които да ни помогнат да останем в рамките на един както смислен, така и четивен текст. Благодаря и на представителите на комисията и на службата за външна дейност, за коментарите и за сътрудничеството. Още един въпрос поставен от госпожа Лох Билер за случващото се през 2015 може би, ще, е, може би трябва да можем да направим така, че доклада да е гласуван преди 2016. Все пак да гласуваме за доклад, който се отнася до 2014 пред 2016 е малко късно. Така че може би трябва да търсиме някакъв баланс върху това да оглеждаме една година, както е в случая 2014 и необходимостта да отчитаме какво се е случило междувременно, защото не можем да пренебрегваме и тези факти. Не знам, може би ще намерим някакъв начин да е, покриеме достатъчно ясно периода за който се отнася доклада на комисията и е, последващите събития. Може би с някакъв доклад. Трябва да видим в нашата комисия как да направим това. Благодаря. Смятам, че е, ще работим с докладчиците в сянка и е, смятам, че всичко ще върви напред. Извинявайте, че говорих малко по-дълго. Благодаря, господин Преда. Смятам, че имахме достатъчно време да чуем всички ключови моменти. Съгласен съм с идеята, че е, трябва да прокараме гласуването про доклада достатъчно бързо, за да се случи то през 2015. Благодаря на всички за изказванията. И сега преминаваме към следващата точка от главния, дневния ред обмян на мнение с госпожа Фато Бенсуда, прокурор от Международния наказателен съд. Yes, yes, I, I, I did have this, but it's uh, good that you have it. We did it. Thank you very much. Много благодаря. Добре дошли отново. Стигнахме до следващата точка от дневния ред. За нас е чест да приветстваме в нашата комисия госпожа Фату Бенсода. Тя е прокурор в МНС. В продължение на много години ние се радваме на присъствието на вашия, радвахме се на присъствието на, на вашия е, предшественик, е, господин Денкампо. Госпожа Бенсуда беше избрана за прокурор в МНС от а, държавите страни по римския статут а, чрез консенсус. През юни 2012 година тя започна да работи на своя пост. Нената работа е свързана с най-сериозните престъпления, тъй като по силата на член 5 от статута МНС отговаря за престъпления като геноцида, престъпления срещу човечеството, престъпления на агресията и така нататък. Ние искаме да се е, гарантира раздаването на справедливост е, в международен план е, и МНС от самото си начало се грижи за това. През е, ноември 2011 година ние приехме резолюция, която подчерта необходимостта от подкрепа за МНС, освен това в нея се подчертава необходимостта от е, политически действия. Доклада ще бъде подложен на е, разглеждане имаше вече подобно разглеждане през юни в Оганда. Когато отбелязвахме 100 годишнината от началото на Първата световна война, ние изрично подчертахме, че е, МНС има своята роля и освен това поискахме да се приложат препоръките от е, Кампала. Е, МНС играе много важна роля за раздаването на правосъдие по наказателно-правни дела. Искам да спомена пред госпожа Бенсуда, че имахме и една делегация отправихме тази делегация на едно много важно събитие, на което присъстваха 1200 делегати, членове. Там а, говорихме за работата на МНС и за римския статут. Добре дошла, давам ви думата. Благодаря. Уважаеми евродепутати, уважаеми представители на неправителствени организации, госпожи и господа. В началото искам да благодаря най-сърдечно на председателката на вашата подкомисия по човешки права, госпожа Елена Валенсияно. Вие замествате, нали така? Аз се казвам Беатрис Бесера. Председателката говори без микрофон. Е, да, моля да предадете моята благодарност е, към председателката за поканата. Европейския парламент изигра ключова роля в е, генерирането на политическа воля от е, средата на 90-те години насам. Парламента подкрепи римския статут и подкрепя МНС още от началото на неговата работа. Всички 28 държави членки са държави страни по римския статут и аз ценя високо възможността да говорим по въпроси, които са от общи интерес. Вашата подкомисия разглежда много различни въпроси, които са свързани с човешките права и насърчаването на върховенството на закона и ценностите на демокрацията в трети страни. И тази работа всъщност съответства и на това, с което аз се занимавам. Историята на правото на човешките права и на римския статут, който пък създаде МНС през 1998 година, е нещо забележително. От създаването на МНС термина отчетност придоби ново значение, особено с оглед на нарушенията на човешките права. МНС се занимава с най-тежките престъпления пред международната общност. 123 държави са страни е, в е, МНС, страни по римския статут и е, те дадоха на моята служба мандата да разследва и преследва наказателно извършителите на военни престъпления, престъпления срещу човечеството, геноцид, и е, в бъдеще, вероятно, и да се надяваме и на престъпление на агресията. Нашата е, компетентност може да се упражнява е, за всякакви престъпления на териториите на страните по римския статут, е, независимо от това къде са извършени престъпленията. Трябва да се отбележи, че мене се допълва националните юрисдикции. Това е, е съд от последна инстанция. Е, моята служба се намесва само когато страните не желаят или не могат да разследват и да преследват наказателно престъпления, които попадат в компетентността на МНС. В моите бележки днес ще кажа няколко думи за работа на моята служба и за принципите, които са в основата на е, международното правосъдие, което е създадено по силата на Римския статут. Ще кажа няколко думи и за това по какъв начин Европейския парламент и неговите депутати могат да подкрепят нашия мандат. Моята служба в момента провежда е, предварителни разследвания е, в 9 е, е, различни държави, например Палестина, Украина, Колумбия, Гвинея и Ирак, като целта е да се види дали не са на лице сериозни основания да се започне разследване. На този етап това предварително проучване не може да бъде наречено разследване. Но този процес на събиране на информация ни дава възможност да определим какви са въпросите, свързани с компетентността и допустимостта. Тук се включва оценка на типа и сериозност на съответните престъпления и оценка на това дали има национално производство срещу същите лица, които разследваме. Много е важно да се зачита суверенитета на държавите и ето защо ние не искаме да се намесваме и да започваме разследване тогава, когато навлизаме в компетенциите на, на националните държави. Няколко думи за тези предварителни оценки. По отношение на Палестина. Там работим след като Палестина прие е, компетентността на съда и се присъедини към Римския статут по-рано тази година. Ние упражняваме своя мандат независимо, анализираме престъпления, които са извършени от всички страни, работим в условията на пълна прозрачност, следваме установените процедури и сме безпристрастни. Първия етап от предварителната оценка се свежда до събиране и анализиране на информация от всички надежни източници. За тази цел, още от самото начало, призовах всички заинтересовани страни да ни предоставят информация и да сътрудничат с нас. С удоволствие трябва да отбележа, че този призив беше чут от всички страни и моята служба постигна напредък. Много е важно да се подкрепи работата и е, правния мандат на моята служба. Що се отнася до Украина? Започнахме предварителна оценка през април 2014 година възоснова на първата декларация от страна на Украина за приемане на компетентността на МНС от 21 ноември 2013 до 22 февруари 2014 година. Нашия анализ се сведе най-вече до така наречените събития от Майдана, които се случиха по време на този период. Вероятно знаете, че преди няколко седмици, на 8 септември 2015 година, украинското правителство предостави втора декларация по силата на член 12, параграф 3 от статута, като прие компетентността на МНС относно евентуални престъпления, извършени на нейната територия от 20 февруари 2014 година нататък, без крайна дата. На тази основа аз разширих приложното поле на предварителната оценка, за да включим евентуални престъпления, извършени на територията на Украина от 20 февруари, 20 февруари 2014 година нататък, като целта е да видим дали са изпълнени критериите за да се започне разследване. Украина не е държава страна по римския статут, но с тази е, своя декларация, без крайна дата, тя приема упражняването на компетентност от страна на МНС, що се отнася до събитията на територията на страната. Има призиви от различни страни Украина да ратифицира римския статут. Това се казва и в споразумението за асоцииране между ЕС и Украина. От гледна точка на мене се, това би било много добре и аз призовавам парламента да подкрепи Украина в преследването на тази цел. Колумбия. На 24 септември правителството на Колумбия и ФАРК предприеха значителна крачка към прекратяването на въоръжения конфликт, който трае вече десетилетия. Моята служба приветства тази стъпка, както и всички други истински инициативи, които са насочени към постигане на мир. Естествено, правосъдието трябва да заема основно място в всички стъпки, които се предприемат, за да има траен мир. Следим в продължение на години правосъдието в Куба и мирния процес в тази страна и се надяваме, че създаването на специалната юрисдикция за мир в Колумбия, така наречената институция с това име, ще допринесе за постигането на траен мир. С оптимизъм отбелязвам, че споразумението изключва даването на амнистия за военни престъпления и престъпления срещу човечеството и има за цел да премахне безнаказността за най-големите, най-сериозните престъпления. Когато получим повече подробности, ще разгледаме в крайна сметка е, и нашата предварителна оценка. В момента е, сме на много ранен етап. Обедена съм обаче, че що се отнася до Колумбия, така наречената сянка на съд, както беше наречена тя от генерален секретар на ООН, ще бъде е, премахната и няма да има безнаказаност за тежки престъпления, няма да има масови амнистии. Гвинея. По време на нашата предварителна оценка от 28 септември 2009 година за събитията на стадиона в Конакри, ние стигнахме до заключението, че са извършени много престъпления с сексуален характер по признак пол Събрахме на едно място група от различни заинтересовани лица, като например специалния представител на ООН е за сексуалното насилие в ситуация на конфликт и всички ще работим заедно, за да се постигне напредък. И такъв напредък е постигнат, но както винаги, онова, което се гради в продължение на години, може да рухне само за няколко дни. В този случай наближават президентски избори и в Гвинея нараства напрежението. И ето защо всеки трябва да призовава за спокойствие и за зачитане на върховенството на закона. Ние следим отблизо какво се случва в тази страна. Искам да подчертая, че няма да се колебая да започна разследване в всяка една от девете ситуации, които подлежат на предварителна оценка, стига да реша, че са изпълнени изискванията на римския статут. След като се изпълнят тези много строго определени критерии, т.е. тъй като вече са изпълнени тези критерии, сме започнали разследвания в 9 различни случаи. Уганда, Централна Африканската република, два отделни случаи има тук, Судан, Дарфур, Демократична република Конго, Кения, Либия, Кот Дивуар и Мали. Ще кажа няколко думи за тези случаи, тъй като вече има дела. Искам в началото да кажа, между другото, че сме страшно заети. Това не означава само моята служба, но и е, съдиите и е, регистъра, който подпомага съдиите, е, и не само тях, всички страни по е, производството, включително юридическите представители на жертвите. Много е, неща се случват този месец. Що се отнася до Демократична република Конго, започнахме процеса Босконтаганда. Това се случи на 2 септември. Това е много важно дело, тъй като е, моята служба оказва натиск тълкуването на международното право на човешките права да включи и сексуални престъпления, които са извършени от въоръжена групировка срещу е, собствените и войски. Ние сме на крачка по-близо до премахването на безнаказността за престъпления, които а, са с такъв характер и а, се случват все още и до ден днешен. Преди два дни, на 29 септември, започнахме дело срещу Жан-Пьер Бемба. Става дума за Централно Африканската република. Не само срещу него, между другото е, във връзка с престъпления срещу упражняването на правосъдие, именно е, намеса е, срещу свидетели. Има 70 случая, които разглеждаме и те изискват много ресурси. Това е едно много голямо дело и е, трябва да изпратим посланието, че не трябва да се пречи на свидетелите. Целта ни е да гарантираме, че онези, които пречат на упражняването на правосъдие, трябва да бъдат е, наказани. Що се отнася до неодавнашния конфликт в Централно Африканската република, моята служба следи с тревога нападенията от последните няколко дни. Мира в тази страна е доста нестабилен. Знаете, че световната общност се събира в Нью Йорк, за да обсъди как да стабилизира и да допринесе за мира и развитието в ЦАР, Централно Африканската република. Но много инциденти, като този от преди няколко дни, ни връщат назад. Президента Самба Панза започна процес към установяване на мир и стабилност и демократични избори, като основава своята работа на правосъдието и подкрепя работата на МНС. Искам да благодаря на госпожа президента за нейния кораж, решителност и се надявам, че ЕС ще подкрепи тези усилия и ще работи за изграждането на върховенство на закона в тази страна, която дълго време страда от конфликти и насилие. Що се отнася до Мали? Само преди няколко дни Ахмад махди беше предоставен на МНС от властите в Нигер. Това е първия случай, що се отнася до разследването за това, което се случи в Мали, става дума за разрушаването на религиозни и исторически паметници. Нашето послание е недвусмислено. Това са сериозни престъпления и те са обида за човечеството и трябва да бъдат наказани. Много се радвам, че моята служба допринесе за даването на информация пред Европейския парламент по този въпрос през юли. Това е още една тема, по която международната общност трябва да се обедини, за да се предотврати извършването на подобни престъпления. Депутатите могат да изиграят важна роля в тази връзка, като гарантират, че се предоставят е, финансова помощ и правна помощ за подобни дейности. Трябва да подчертая, че на 10 ноември е, ще започнем е, процеса срещу бившия президент на Кот Дивуар, Лоран Гбагбо и срещу Чарлз Блегоде. Е, моята служба започна неотдавна разследвания срещу престъпления, извършени от другата страна в конфликта. За съжаление, второто разследване в Кот Дивуар се забави по различни причини, най-вече поради липсата на достатъчно ресурси, и ето защо ще трябва да попроменим малко своите дейности, своята работа. И накрая Оганда. През януари 2016 година ще разгледаме дали можем да потвърдим обвиненията срещу Доминик Онгвен от така наречената армия на съпротивата на Господа. Като добавим този случай към случая Бемба, където изчакваме решението и е, случая от Кения с Руто, ще видите, че е, имаме е, много работа. Това е всъщност наша действителност, тази голяма натвареност. Всеки ден сме изправени пред нещо подобно. За съжаление, макар че страните по римския статут подкрепят МНС, ние не получаваме необходимото количество пари, ресурси. Надявам се, че Европейския парламент ще допринесе, за да може нашия бюджет да е достатъчен и ще има конкретни мерки в тази насока. Като си има предвид, че всички престъпления, които се разследват и могат да бъдат разследвани, са изключително сериозни, много е важно, че да се спомене, че премахването на безнаказността не е прерогатив само на една институция. МНС не може да бъде панацея за решаването на конфликтите и за премахването на насилието. Държавите Римския статут са пазители на, на самия статут и те трябва да изпълняват своите отговорности и да преследват наказателно извършените престъпления. Европейските депутати носят голяма отговорност в това отношение и тя е в световен план. Те трябва да гарантират, че всичко това, което описвам, ще се случи. Европейския парламент по-конкретно има важна роля, когато става дума за това да се следи дали се спазва правосъдието и върховенството на закона в онези държави, където са извършени или се извършват престъпления, които са в нашата компетентност. Както вече казах, Европейския съюз а, играе важна роля в борбата на МНС срещу безнаказността. А, той а, помага за изграждането на капацитет в а, трети страни и дава директна помощ на съда. В тази връзка искам да кажа с задоволство, че трябва да благодарим на комисията за така наречения Европейски инструмент за демокрация и човешки права. Не трябва да забравяме, че подкрепата за неправителствените организации е изключително важна, тъй като по този начин се повишава осведомеността. Отбелязваме с тревога, че Европейския съюз реши е, да намали финансирането за някои неправителствени организации, що се отнася до повишаването на осведомеността за МНС. Надявам се, че ще, осъзнаете, че ще осъзнаете, че това ще има сериозни последици и е, че трябва да се променят нещата. МНС има нужда от подкрепа. Европейския парламент и неговите членове винаги са подкрепили МНС. Е, парламента често е призовавал за това, че трябва да има борба срещу нарушенията на човешките права и е призовавал за решаване на различните конфликти по света. Знаем освен това, че Европейската комисия, Европейската служба за външна дейност работят активно и оказват помощ на МНС. Когато се приемат различни резолюции и декларации в европейски план, това помага да се повиши осведомеността и да се премахне безнаказността. Искам да благодаря на парламента да продължи, искам да окоръжа парламента да продължи своята активна роля тъй като помощта от страна на Европейския съюз, била тя политическа, дипломатическа или каквато и е да било друга, е много важна за моята служба и за мандата на съда. Мене се зависи много от сътрудничеството с всички заинтересовани страни. Например, ние зависим от различните държави за арестите и предоставянето на заподозрените. 10 човека, които все още се търсят от МНС, са на свобода. Ето защо ние трябва да пледираме открито пред всички за арестуването на, на тези хора и за предоставянето им пред съда. Например, Южна Африка не успя да арестува и да ни предостави суданския президент Албашир, а имаше възможност да направи това в Йоханесбург през юни. За съжаление, жертвите на престъпления в Дарфур все още чакат да видят виновните за тези престъпления, изправени пред съда. сътрудничеството и а, подкрепата с а, по, а, е, и е, под, сътрудничеството с и подкрепата от страна на съвета за сигурност на ОНЕ за съжаление е, не може да бъде определено като не могат да бъдат определени като задоволителни. Ние работим в много сложна международна среда. Ето защо трябва да има последователност и да има прозрачност. Много често в нашата работа се засягат много различни интереси. И ето защо много често краткосрочните интереси вземат връх над другите дългосрочни интереси, интересите на правосъдието. В тази връзка трябва да напомня, че не е възможно да се призовава за намеса на МНС тогава, когато е удобно на някой и да се отказва намеса тогава, когато не е удобно. Не може да се иска мнение от МНС или да се сезира МНС в някои конкретни случаи, а в други случаи МНС да се дискредитира и да се казва, че това не е, е институция на правосъдието. Уважаеми евродепутати, подкрепата на Европейския парламент за моята служба е изключително важна, тъй като ние в крайна сметка работим за това да изправим е, виновниците за тежките престъпления пред съда. Трябва да обединим своите усилия и да изпратим ясно послание, че човечеството е единно срещу безнаказността и че е, безнаказността и че извършителите на сериозни престъпления ще бъдат изправени пред е, съда. Е, това е предизвикателство и никой не може да се справи сам с него. Ценя високо подкрепата, която ни дава Европейския парламент е, и евродепутатите. Е, мисля, че ще продължим да работим активно заедно. Очаквам с нетърпение нашето е, взаимодействие, взаимодействието с парламента и с всеки един от вас и се надявам, че моята служба ще продължи да разчита на вашата подкрепа. Благодаря за вниманието. Thank you so much, Mrs. Bensuda, for your comprehensive and very discreet. Благодаря много. Благодаря за вашето изказване. А сега ще дам думата на колегите от Европейския парламент. Първо господин Демесмаке, след това госпожа Алкин, след това господин Касталдо. И ви моля да се ограничите до 3 минути в своите изказвания. Максимум 3 минути. Ik zal proberen, voorzitter, maar eh, het is natuurlijk... Ще се опитам, госпожа председател. Но също времено трябва да се има предвид, че Международният наказателен съд е изключително важна институция. Нека да благодаря за това изключително подробно изявление на госпожа Бенсуда тук в Европейския парламент. Нашата политическа група напълно подкрепя Международния наказателен съд и позицията на Европейския парламент спрямо съда. Това е една от най-важните международни институции, които съществуват. Имам няколко конкретни въпроса. Първо, по въпроса за Украина. Народа на Украина е изтощен. Хората в Украина искат онези, които са отговорни – за клането на Майдана да бъдат намерени и открити. И така, какво е положението по отношение на преследването на отговорните за тези престъпления? Аз съм в Европейската комисия за сътрудничество между Европейския парламент и Украина и се опитваме да насърчим колегите в Украина да ратифицират е, Римския статут. Е, и още нещо. Палестина. Доста е, спорен е този въпрос. Палестина е страна по Международния наказателен съд – и е обявила, че иска военно престъпленията, извържени в Газа, да бъдат разследвани от Международния наказателен съд. Това бе прието много зле в Израел. Ние подкрепяме решението да се позволи на Палестина да се присъедини към Международния наказателен съд. А, трябва да се прилагат международни стандарти. Не може да се оставят престъпленията ненаказани, но същевременно мирният процес е много важен и се чудя дали Разследваните там не, не са в конфликт с мирния процес. И след това Сирия. Сирия не е страна по Международния наказателен съд. Но светът очаква престъпленията, извършвани в Сирия, да бъдат наказани рано или късно. И така, искам да разбера следното във връзка с, между... с Съвета за сигурност на ОНЕ. Може ли да се говори за някакви компетенции, а, поне за преследване на онези престъпници, които са от други страни? И още нещо а, за Южна Африка и за факта, че суданският президент успя да се измъкне и да се качи на самолета в момента, в който започваше делото срещу него в Южна Африка. Как можем да реагираме срещу подобни нарушения? Ясно е, че можем да се оплачем и така нататък, но в крайна сметка от държавите зависи дали действията на съда помагат. Благодаря, господин Демерсмакер, госпожа Алкен. Благодаря с огромен интерес и слушах вашия доклад. Много ви благодаря за доклада. Нека да ви поздравя за това, че за първи път в историята Европейския съюз не, не е излязъл с приветствено писмо за присъединяването на а, една страна към Международния наказателен съд. Това е Палестина. И така, какво мислите по този въпрос? И още нещо във връзка с въпроса, няколко по-конкретни неща колко очаквате да продължи предварителното разследване в Палестина, колко служители работят постоянно единствено по темата, как оценявате сътрудничеството с палестинските власти и с израелските власти до тук и необходимо ли е да посетите Палестина преди края на предварителното разследване. И също така, Европейския парламент призова върховния представител да работи за пълното приложение на препоръките направени от Комисията за разследване на конфликта през 2014 година в Газа, включително вземайки предвид информация натрупана от Международния наказателен съд. Как може това да стане положение, че няма сътрудничество от страна и на двете страни. И е, като се има предвид сложността на ситуацията и е, възможни огромен брой престъпления, които са извършени, върху какво ще се съсредоточи първоначалният етап на разследването. И още нещо. Е, пре... Е, оказва ли ви се натиск? по време на това разследване. И още нещо във връзка е, е, и с поискане на Барбара Лохбилер. Два въпроса. Какво можем да направи Европейския съюз, за да подкрепи работата на съда по-добре и да направи е, всичко възможно да възцари, се възцари справедливостта в името на жертвите? И втори въпрос – какво смятате може да бъде направено в случаи като Сирия, където може да има а, а, начално дело в а, Международния наказателен съд. Благодаря, госпожа Алкин. Господин Касталдо, благодаря, госпожа председател. Нека да благодаря на прокурора госпожа Бенсуда за това, че е тук за нас е чест това, че присъствате в нашата комисия и в Европейския парламент днес. Никога не сме имали по-голяма нужда от Международния наказателен съд, а, отколкото сега. В а, целия Европейски парламент трябва да се има предвид, че трябва да се подкрепи е, Международния наказателен съд, да се застане зад Международния наказателен съд, е, за да може той да върши работата си добре. Опитваме се да накараме своето правителство да ратифицира споразумението от Кам... Кампала, какво друго искаме? Някои колеги споменаха основни въпроси е, и проблеми. Искаме първо да се играе по е, голяма роля по отношение на престъпленията в Палестина. Тук не говоря за вендета, не говоря за отмъщение. Просто е, става дума за два народа, които искат справедливост. Политическата игра изглежда не доведе до разрешение. Може да се окаже, че ако съдът се намеси, това ще пътя към постигане на мир. Още нещо Либия. Ужасни престъпления бяха извършени в Либия, ужасни престъпления продължават да се извършват в Либия поради гражданската война, поради трафика на хора. И е много важно властимащите страната и а, бившите власти имащи да бъдат подведени под отговорност за случилото се там. Съединените щати, Русия и Китай все още не са страни по Международния наказателен съд и докато те не станат, Международния наказателен съд ще има доста затруднения да какво може да се направи, за да се насърчат тези страни и да се присъединят? Моля ви, не се отказвайте, ние ви подкрепяме и не се отказвайте да оказвате натиск върху а, а, Африка и по никакъв начин не се поддавайте на а, дипломатически изнудвания, които със сигурност са насочени към вас. Благодаря, господин Касталото, Преди да дам думата на представители на външната служба на Европейския съюз, нека и аз да задам няколко въпроса на госпожа Бенсуда. Първо, а, нека да кажа, че според мен най-добрият начин Международния наказателен съд а, да защитава правата на човека е строго да настоява на независимост и ефективност а, при а, изпълнението на своите а, задачи. Ние, членовете на тази подкомисия, твърдо вярваме в това. Това е важен въпрос и за външната служба – Искам да се възползвам от тази възможност, от това, че госпожа Бенсуда е тук, за да й задам два въпроса. Първо, критикува се римския статут, че не дава определение на престъплението тероризъм. А, защо е това? Защото, а, а, както се твърдеше, по-рано няма а, съгласие между различните държави по въпроса или по друга причина. И във връзка с присъединяването на Палестина към Международния наказателен съд имаше критика от а, Израел, от магистрати в Израел, Палестина подаде декларация на 1 януари 2015 година по 12 или не 3 за а, това, че става страна към Международния наказателен съд и иска разследване на, окупирани, на престъпленията в окупираните територии. Също време, но е 3 месеца по-рано, вие казахте, че статута на Палестина а, се а, повишава от а, в статут на наблюдател. и се предполагаше това да не е, е в ущърп на предходната декларация от 2009 година за Палестина. И тук искам да ви дам възможност да отговорите на тази критика, свързана с критериите за държавност, които Палестина се изисква да изпълнява. Това да има статут на държава. Дам думата на господин Кристиан Берман от Службата за външна дейност и след това да, ще дадем думата на госпожа Бенсуда за отговор. Благодаря. Благодаря. Нека и от името на Европейската служба за външна дейност, да благодаря на госпожа Бенсуда за това, че е тук, за това изключително важно заседание. От гледна точка на Международната служба за външна дейност можем само да повторим силната подкрепа на Европейския съюз за Международния наказателен съд и неговото е, участие в борбата срещу безнаказаността. Международният наказателен съд е изключително важен инструмент за борба срещу безнаказаността и е, за гарантиране на действието на международния правен ред. За това изразяваме високото си уважение към вас и Международния наказателен съд. И е, се радваме, е, че, междунар... Е, че Европейската служба за външна дейност си сътрудничи много добре с прокуратурата на Международния наказателен съд. Благодаря ви много. Има ли други въпроси и коментари? В такъв случай давам думата на госпожа Бенсуда. Госпожа Венсуда, благодаря много за зададените въпроси. Доста въпроси бяха зададени. Ще се опитам да им отговоря. Първо, по въпроса за Украина. Какво е положението в Украина? Както казах в изказването си в началото, Украина е, е подала втора декларация по член 12 алинея 3 за членство в Международния наказателен съд. Спомните си, че първата декларация беше само единствено за събитието от Майдана. Тя беше от ноември 2013 до феврари 2014 година, т.е. покриваше се само този период и имахме възможност да работим само в рамките на този ограничен във времето период. Това съвсем не беше лесно за съда. Имаше много въпроси, които бяха повдигнати, защо не надхвърляме този период, но нямаше как да го направим, защото декларацията ни ограничаваше само до Майдана. С следващата декларация, новата декларация, която бе подадена съвсем наскоро, миналия месец, и там се дадоха правомощи от феврари 2014 година насам. Това означава, че можем да разширим предварителното разследване, така че да се вземат правити и други събития, включително в източната част на страната. Т.е. много по-широки са нашите компетенции. И е, ще направим това. Вчера вече направих съобщение, че разширяваме предварителното разследване, така че да се разследват и други събития. Също времено исках да сме наясно за предварителните разследвания. Това не са разследвания като такива. По-скоро става дума за събиране на информация за извършените престъпления и за анализ на тази информация. Това, което. Това означава, че е, спокойно анализираме информацията, изискаме информацията от всички източници искаме тя да е надежна, засичаме информацията, за да я проверим и, и се опитваме да определим дали или не са били определени престъпления, по които работи Международния съд, е, като военно престъпление, престъпление срещу човечеството или геноцид. Също така разглеждаме е, тежестта на тези престъпления и е, вземаме предвид дали би било против интересите на правосъдието и справедливостта, ако се е, намеси Международния наказателен съд. И едва след като се вземе това, е, се, е, се направи този анализ, се взема решение дали или не да започне разследване. И така, на този етап се намираме в момента с Украина. Що се отнася до Палестина, вие вече споменахте, това става дума за същия процес, който извършваме по-настоящем. Събираме информация, анали... Е, анализираме я, за да можем да вземем решение на края на процеса. Смятам, че е много важно да се има предвид това за всички предварителни разследвания, включително вземайки предвид положението в Палестина, че те трябва да бъдат е, проведени въз основа на възможно най-подробна информация преди да се вземе решение дали или не да започне разследване. В е, прокуратурата на Международния наказателен съд още от самото начало поканих всички страни по конфликта да предоставят информация на прокуратурата и както казах в е, изявлението си, всички страни работят с прокуратурата за предоставяне на тази информация, нещо, което е добра новина. Тъй като, както казах по-рано, винаги е по-добре да има информация, която да е възможно най-подробна и която да е от възможно най-много източници, още на първия етап. И работим по въпроса. Както казах, Предварителните проучвания са ма, един е, процес, при който не се вдига много шум. Събираме информация и анализираме е, в прокуратурата. Вече сме поискали информация и от е, Палестина и от Израел. Поискали сме възможност за посещение на място и представители от моя екип ще бъдат на място най-вероятно през следващия месец. Най-вероятно. Все още не знаем със сигурност. Още нещо за предварителните проучвания. Те е, нямат конкретен срок. Всичко зависи от фактите, от обстоятелствата. Много важно е да се събере информация, да се анализира тази информация, но да се има предвид, че това не е разследването само по себе си. Е, много е важно е, каква можем да съберем като информация и да е, видим дали се изпълняват критериите, които очертах в началото, именно възможността да се преследват престъпленията в съответната държава, тъжестта на престъпленията и прочие. По отношение на Сирия, какви са възможностите там? Както правилно посочихте, тя не е страна по римския статут. Тоест, териториална юрисдикция ние нямаме и не можем да се наместваме в положението в Сирия като такова. Но ние сме наясно, че що се отнася до ИДИЛ и престъпленията, извършване на територията на Сирия и Ирак, ние сме наясно, че е, в редиците на ИДИЛ се намират граждани на страни членки по, страни по римския статут. И там вече ние имаме правомощта. Защото ние имаме правомощи и спрямо граждани на страни, които са държави, които са страни по римския статут. Тоест, там ние можем да работим, когато става дума за граждани на такива страни. Има много неща, които трябва да се огледат, да се разбере дали, дали съответните държави правят нещо за изправяне пред съда на тези свои граждани, които извършват престъпления в ИДИЛ. Защото, както казах, правомощията на МНС не заместват националните правораздавателни режими. Ние се намесваме само когато няма възможност за извършване на това на национално ниво. Това първо. Второ, трябва да се търси информация за е, иерархията. Какви са постовете, които заемат тези граждани в ИДИО? защото нашата политика е да преследваме тези, които са най-високо в веригата, отговорни за съответните престъпления. И е, затова ни е необходима и подкрепата и, за, и информация за това къде в иерархията на ИДИЛ се намират тези лица, които са граждани на държави е, страни по римския статут. За Южна Африка поставихте и този въпрос и за това, че те не арестуваха президент Башир. Те имат задължение по договора, по римския статут, а ако някой, който е, се издирва от съда и се намира на територия на държава страна по протокола, тази държава има задължение да арестува това лице. Но, за съжаление, ние бяхме всички свидетели на това, което се случи в е, Южна Африка. И а, е, ние като съд, а, е, това, което можем да направим е да дадем информация за неизпълнението от страна на ЮАР на тяхното задължение да се обърнем и към националната им система, да ги уведомим, че те трябва да задържат президент Башир и да го предадат на МНС. И в края на кращата въпросът трябва да се отнесе до асамблеята на страните по протокола от Рим и също така и в съвета по сигурност на ООН. Е. Асамблеята на страните имат отговорност да реши как да се реши проблем, когато страна членка нарушава заповедта на съда. Това е много сериозен проблем и е, той следва да бъде разгледан много сериозно. В допълнение на това, което евентуално може да направи съвета за сигурност. Следващите въпроси. Първо, какво е мнението ми? за това, че Европейския съюз не е направил нормалната декларация, че приветства ратифицирането на протокола от страна на Палестина. За съжаление, не мога да коментирам. А, моята работа не е политическа, тук става дума за политическо решение. Може би мога да попитам сътрудниците си да ми кажат какви са били съображенията това да не се направи, но аз не мога да правя коментари е, по е, политически решения на която и да е международна институция. Попитахте също колко време ще продължи предварителното проучване. И отново да кажа, ние срокове нямаме за предварителните проучвания. Не можете там да кажете, ще, ще отнеме еди колко си време. Всичко зависи от това, доколко успяваме да съберем и анализираме информацията. За сътрудничеството отново казах, че всички засегнати страни са решили да сътрудничат на прокуратурата ни. Е, ние се срещаме е, редовно, събираме информация и ще видим колко време ще ни е необходимо. Във всички случаи зависи от е, това как се развиват нещата, а за посещението ще се опитаме да отидем там възможно най-скоро. Също е, ни питахте как, какъв е нашия напредък. Първо, е, ратифицирането. Но също така и декларацията, тук става дума за престъпления, извършени в Газа миналото лято. Там е сложен акцент. Но същевременно декларацията е много по-широка, защото иска от съда да разгледа престъпления, които са разгледани на територията на Палестина но и срещу е, палестински граждани, което ни дава възможност да разгледаме всички е, предполагаеми извършени престъпления там. И това и правим, не се ограничаваме само до събитията от е, предходното лято. Има ли натиск? Не. Не, реално няма. Но дори и да имаше, е, тя, то, този натиск няма да ме накара да действам в една или друга посока. Аз си върша работата. Сирия. Е, мисля, че там поясних е, за Сирия и Дил, за потенциалната персонална юрисдикция, т.е. юрисдикция над лица. По отношение на препоръката на съвета за сигурност, т.е. съвета на сигурност да прехвърли определени дела на МНС, е, вероятно е възможно, но ние не, отиваме там и не казваме дайте ли на нас тези дела се, те първа трябва да се правят е, оценки и едва тогава, ако е, съвета за сигурност се обърне към нас, тогава можем да започнем нещо. Това се случи в Дарфур, Судан и Ливия, например. Но е, това, което вие коментирате, е, мене се да пристъпи към действие по отношение на Сирия или съвета на сигурност трябва да се обърне към нас или пък Сирия да ратифицира протокола. Не виждам дали това ще се случи. Не знам. Кой знае? За Палестина също коментирахте. Аз мисля, че ви отговорих на повечето въпроси. Благодаря ви за окоръжителните слова, да не се отказвам. Аз дори, това не, дори не ми е и хрумва. Въпроса с тероризма и защо Международния наказателен съд в, римски, в римския статут не фигурира престъплението тероризъм. извършените актове на тероризъм е, трябва да бъдат такива, че да могат да се формулират като престъпления срещу човечеството. Тоест, е, в е, статута от Рим не се упоменават терористични актове, но това не означава, че МНС не може да действа, ако един подобен терористичен акт е, може да влезе под е, общата дефиниция на престъпление срещу човечеството. Така че в такъв смисъл ние не сме с вързани ръце да действаме ако е, даден терористичен акт може да се дефинира като престъпление срещу човечеството. Говорихте и за декларацията. и дали моите думи са били окоръжителен знак е, за Палестина да се присъедини към е, МНС. Мисля, че тази критика не е справедлива. Аз не съм имала за цел да ги окоръжавам през 2013 е, към края на 2013 Палестина получи съответния статут от е, Общото събрание на ООН и в моя офис аз получих е, немалко не обаждания, и, с които се казваше, щом статуса на Палестина се променя, аз трябва да е, се обърна отново към декларацията от 2009 и да вкарам Палестина в нашата работа. Е, дискутирахме нееднократно е, това дали автоматично ние да поемем казуса по силата на декларацията от 2009. Аз лично бях на мнение, че трябва да има яснота. Трябваше да е ясно, че настоящия статут на Палестина не можеше да има обратно действие е, спрямо 2009 е, година, защото то се случи през 2013. Когато беше направена декларацията от 2009, Палестина не беше страна, нямаше статута, който имаше в ООН през 2013. И ние винаги сме казвали, че Нашия критерий е статута на Палестина в ООН. Винаги това сме казвали и това се опитахме да поясним. А именно, че статута им спрямо 2009 е сменен, те влизат в друга категория и вече могат да станат страна по протокола от Рим. Това беше нашата оценка напълно е, ясно и съзнателно се е, ограничихме с изявлението, че е, става дума за статута на Палестина в ООН. А той се промени е, с общото събрание на ООН през 2012 и за това прокуратурата на МНС трябваше да внесе е, изяснение е, по въпроса. Това не беше окоръжаване за когото и да било. Това не е наша работа. В края на краищата универсалността е основен принцип и не може да ни обвиняват, че имаме двойни стандарти и се месим тук или там. Не, не, ние спазваме принципа на универсалността и каним всяка страна да се присъедини към статута от Рим. И в този случай а нямаше нужда да правя окоръжавания и не го и правих. Много беше важно да се е, просто разясни въпроса, особено след като ни обвиняваха и мен не обвиняваха, че е, след като се е сменил статута на е, Палестина, аз трябва автоматично да започна процедурата. Благодаря. We really thank you very much for your... Благодаря много за вашето присъствие. Мисля, че беше много удачен момента да дойдете и да разговаряме по всички тези въпроси. Разбира се, чувствайте се свободни да се обърнете към нас с молба за всякаква помощ, ако имате нужда, а също така и е, примерно за, по повод на визитата в Израел. Благодаря още веднъж, госпожа Бансуда, и продължавайте с вашата дейност.